Goedemiddag collega's. Eh, welkom allemaal op de vergadering. Добър ден, дами и господа. Нека да ви приветствам на това заседание на Комисията по бюджетен контрол. Заседанието ще се проведе днес и утре, 21-22 март. Аз ще председателствам днешното заседание. Господин Тамаджи ще е тук от утре нататък. Имаме доста дълъг списък от доклади за гласуване днес след обед. Надявам се, че гласуването ще протече гладко. Не би трябвало да е особено сложно. Но нека първо да приемем дневния ред. Нямате искания за промени в дневния ред? Така ли? Добре. В такъв случай, моля, пригответе картите си за гласуване, защото при всяко крайно гласуване е, на, по докладите ще трябва да гласуваме с електронна карта. И освен това, дръжте се прилично, предава, предава се нашето заседание по интернет. Точка номер трета. Одобрение на протокола от заседанието от предишното ни заседание – от 10 феврари. Получили сте този протокол на 14 март. Протоколът ще се смята за прият, освен ако не сте ме получили възражения по отношение на протокола до края на днешното ни заседание. Имате ли други коментари? Не. В такъв случай преминаваме към точка четвърта от дневния ред, с което започваме гласуването по един много дълъг списък доклади изготвени от господин Ставрикакис. Искате ли да кажете нещо по този въпрос, господин Ставрикакис? Не. В такъв случай, нека да преминем към първия доклад. А именно точка 4. Освобождаване от отговорност за Център за преводи за органите на Европейския съюз. Първо, предложение за освобождаване на отговорност за. Трябва ли да гласуваме с картите? Нека да гласуваме с картите. Мисля, че това се налага. Моля, гласувайте. Ik open de stemming. Ik sluit de stemming. Край на гласуването. 15 voor, 12, 12 voor. 15 гласа за, казва председателката. Не, извинете, 12 за, един против, 12 възражали се. След това затварен, закриване на последващата точка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Резултатът 12 за, 2 против, 1 въздържал се. И след това по резолюцията. Моля, гласувайте с карта. Край на гласуването. 13 гласа за. Само един глас против, двама възрешали се. Шеф. С това преминаваме към пета точка. Vocational Training, CD, CDFOP. Е, Eerste stemming is met de stem с Европейски център за професионално обучение. Е, първо гласуваме по предложението за решение за служебна от отговорност. Моля, гласувайте с картата си. Край на гласуването резултатът е 13 гласа за 1 против, 2 въздържали се. Предложение за решение. Моля, гласувайте с карта. Край на гласуването. 14 за, 1 против, 1 въздържал се. Преминаваме към три изменения от Комисията по заетост. Техните изменения 3 и 5 вече бяха включени в текста на господин Ставракакис, така че Гласуваме само по едно, две и 4. Нека да гласуваме анблок. Е, за? Против? Въздържали се? Приема се. А сега гласуваме по резолюцията като цяло. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 15 гласа за, 1 против, 1 въздържал се. Преминаваме към следващата точка. Шеста точка. Агенцията на общността за контрол на рибарството. Гласуваме първо по електронен път по предложението за решение за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Резултатът е 16 гласа за, нито един глас против, двама въздържали се. С това преминаваме към предложение за решение за приключване на, от, на сметките електронно гласуване. Край на гласуването. 15 гласа за, нито един глас против, един въздържал се. Преминаваме към резолюцията. Изменение на комисията по рибарство. Изм... Изменение 3. А едно, две и 4 от Комисията по рибарство вече са включени. Така, по отношение на трето изменение за, против, въздържали се. Изменението е прието. С това гласуваме по крайния вариант на текста. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 17 гласа за, нито един глас против, един въздържал се. С това преминаваме към точка 7 от дневния ред – Европейската агенция за авиационна безопасност. Изменения 4, 5, 7 и 8 от Комисията по транспорта са приети. По тях не трябва да гласуваме. Сега първо по предложение за решение за служебна отговорност електронно гласуване. Край на гласуването. 17 гласа за, нито един глас против, двама въздържали се по предложението за решение за приключване на сметките. Електронно, моля гласувайте. Край на гласуването. Резултатът е 16 гласа за, нито един глас против, един въздържал се. След това преминаваме към четирите изменения от Комисията по транспорта. Можем ли да ги гласуваме анблок? Да. Добре, по всички тези изменения. За. Против. Въздържали се. Измененията се приемат. С това преминаваме към крайното гласуване по резолюцията електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 гласа за, нито един глас против, един въздържал се. Точка 8. Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Изменения 3, 4 и 10 от Комисията по околна среда вече са включени в текста. По тях не се налага да гласуваме. Първо по предложението за решение за освобождаване от отговорност с електронни карти, моля гласувайте. Край на гласуването. 16 гласа за, нито един глас против, двама въздържали се. Предложение за решение за, за приключване на сметките за, а, извинете, а, електронно гласуване, резултат 16 за, 1 против, 0 въздържали се. С това преминаваме към следните изменения към, от Комисията по околна среда. Анблок, можем ли да гласуваме анблок? За, против, въздържали се. Измененията са прияти и с това преминаваме към гласуването по цялото предложение за резолюция електронно. Край на гласуването 18 гласа за, нито един глас против, един въздържал се. Точка 9 от дневния ред. Европейска агенция по химикалите. Измененията едно 2 и 7 от Комисията по околна среда са включени в текста. Гласуваме само 3, 4, 5 и 6, но първо по предложението за решение за освобождаването отговорност за електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. 16 гласа за, 0 гласа против, 2 въздържали се. Предложение за решение за приключване на сметките с електронните карти. Моля гласувайте. Край на гласуването. 18 гласа за, нито един глас против, няма и въздържали се. Изменения 3, 4, 5 и 6 от Комисията по околна среда. Анблок? Да. В такъв случай за, против и въздържали се. Приемат се единодушно. Преминаваме към крайното гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 гласа за, 0 гласа против, 1 въздържал се. Точка 10. Европейска агенция за околна среда. Има изменения от Комисията по околна среда. Изменение 4 е включено в текста част от 9 и част от 6 също са включени, но остават още няколко предложения. Първо, предложение за решение за служебна отговорност електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 гласа за, 0 гласа против, 2 въздържали се. Предложение за решение за приключване на сметките електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 за, 0 против, 1 въздържал се. Преминаваме към измененията от Комисията по конна среда Анблок. Има една малко, малка промяна, ясно уточнена в списъка за гласуване така. Е. По 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 Анблок. За. Против. Въздържали се единодушно са прияти. Преминаваме към крайното гласуване. Електронно, моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 гласа против, нито един глас. 20 гласа за, нито един против, един въздържал се. 11 точка. Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомании. Комисията Либе подаде изменение 2, което вече е включено в текста. Първо гласуваме по освобождаването от отговорност. Моля гласувайте. Край на гласуването. 17 за, 1 против, 2 въздържали се. Приключване на сметките за. Извинете, по електронен път, моля гласувайте. Край на гласуването. 19 за, 1 против, 1 въздържал се. 3 изменения от комисията Либе 1, 4 и 3. Можем ли да ги гласуваме на блок? Да. Добре, за. Против. Въздържали се. Приемат се. С това преминаваме към крайното гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 за, един против, един въздържал се. С това преминаваме към точка 12. Европейска агенция за морска безопасност. Изменения 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от Комисията по транспорт вече са включени в текста, така че първо гласуваме по решението за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 гласа за, нито един глас против, двама въздържали се. Приключване на сметките. Отново електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 гласа за, нито един глас против, един въздържал се. Двете изменения от Комисията по транспорт, изменения 1 и 2, анблок, добре. За, против, въздържали се. Приемат се с това. Преминаваме към крайното гласуване. Отново по електронен път, моля гласувайте. Край на гласуването. 20 гласа за, нито един глас против, един въздържал се. Преминаваме към точка 13 от дневния ред. Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност. Отново по електронен път предложение за служебна отговорност за... извинете, гласувайте. Край на гласуването 17 за... Един против, двама въздържали се. Приключване сметките. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Господин Фелнер, малко закъснявате. Резултатът е 19 гласа за един против, един въздържал, въздържал се. Господин Фялнер вече може да се включи по Крайното гласуване по резолюцията. Моля, гласувайте. Гласувайте, моля. По резолюцията. Край на гласуването. Резултатът 19 гласа за 1 против 1 въздържал се. С това преминаваме към 14 точка от дневния ред, а именно Европейската железопътна агенция. Имаше няколко изменения от Комисията по транспорта 1, 3, 5, 7, 8 и 9, включени са в текста. На... По останалите ще гласуваме, но първо по освобождаването от отговорност, моля гласувайте с електронните си карти. Край на гласуването. 19 за, нито един глас против, двама въздържали се. Приключването на сметките. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 за, нито един глас против, един въздържал се. След това, както виждате в списък за гласуване, има две изменения от Комисията по транспорт. Изменения 2 и 4. Нека да гласуваме блок за, против, въздържали се. Не искате да гласувате блок. Добре, в такъв случай Тран 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка едно Осно изменение от Корнелис де Йонг. Докладчиката е съгласна с осното изменение за. Против. Въздържали се не е много сигурно какъв е резултатът. Нека да направим електронна проверка по точка 1. Край на гласуването. 9 за 12 против, няма въздържали се. Отхвърля се. Под изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Крайно гласуване с електронните карти, моля. Крайно гласуването. Резултатът 16 гласа за, нито един глас против, двама въздържали се. 15 ETF, the European Training Foundation. 15 точка Европейска фундация за обучение. Комисията по заедо се подала изменения, от които две вече са покрити, второ и трето. Останалите ще гласуваме по-късно. Първо с освобождаването от отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 за, 1 против, 2 въздържали се сега по, по приключването на сметките. Край на гласуването. 19 за, 1 против, 1 въздържал се. Две изменения от комисията по заетост. Е, блок за, против, въздържали се. Приемат се. Крайно гласуване с електронните карти. Моля гласувайте. Край на гласуването. 18 гласа за, 1 против, 1 въздържал се. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно гласуването по Европейската агенция за безопасност и здраве на работното място. Има извънения внесени от Комисията по заедост, едно, две, три, които вече са покрити, но нека да започнем по отношение решението за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте с картите. Край на гласуването. 19 за, 1 против, 2 въздържали се. Сега трябва да гласуваме по приключване на сметките. Много ви моля, пак гласувайте с картите си. Край на гласуването. 19 за, 1 против, 1 въздържал се. Продължаваме с техническо изменение към трета точка. Не е нужно да се гласува. Така че стигаме до окончателното гласуване по целият документ. Моля, гласувайте с карта. Край на гласуването. 19 за, 1 против, 1 въздържал се. Сега продължаваме с 17 точка. Европейска фундация за подобряване на условията на живот и труда за финансовата година. Трябва да гласуваме по втора, второ предложение. Първото е, е вече минало. Но първо гласуваме за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте с картите си. Край на гласуването. 20 за, 1 против, 2 въздържали се. Продължаваме по отношение приключване на сметките. Много моля, гласувайте с ръка. Край на гласуването. 21 за, 1 против, 1 въздържал се. След това, проекто резолюцията 3 и 4 от Комисията по заедост. Моля гласуваме амблок с ръка. Тези, които са за, гласувайте. Моля против, въздържали се. Приемат се тези изменения и гласуване с карта по цялото предложение. Моля гласувайте. Край на гласуването. 20 за, 1 против, 1 въздържал се. Осемнайста точка от дневния ред Евроюст. Две са предложенията от Комисията Граждански свобода. По отношение най-напред гласуваме за освобождаване от отговорност. Дигане на ръка. Да, не. Край на гласуването. 21 за един против, един въздържал се. И сега с карти, много ви моля, гласуваме приключването на сметките, край на гласуването. 21 за, 1 против, няма въздържали се. Две изменения от Комисия Граждански свободи, 2 и 5. Може ли да гласуваме заедно тези двете? Да, може. Моля гласувайте за, против, въздържали се. Приемат се. И сега по цялото предложение гласувайте, моля, с карти. Край на гласуването. 22 за, 1 против, няма въздържали се. 19 точка дневния ред по отношение на Агенцията за основните права, Комисията граждански свобода. Вече има три предложения, които са покрити 1, 2, 3 до сега. Така че нека да гласуваме по отношение решението за освобождаването от отговорност. Много моля гласувайте с карти. Край на гласуването. 19 за, 3 против, 1 въздържал се. Приключване на сметките отново с карти. Гласувайте, много ви моля. Край на гласуването. 20 за, 3 против, няма въздържали се. Предложението за резолюция сега гласуваме. Е, моля, гласувайте по предложение 4 от е, Либе. Против, за, против, въздържали се, приема се. След това четвърта точка, устно изменение от Корнелис Де Йонг. Докладчика е съгласен. Много моля гласувайте с ръка за, против, въздържали се, това също е прието. И сега много моля по цялото предложение гласуваме с карти. Край на гласуването. 20 за, 3 против, няма въздържали се. Продължаваме с 20 та точка от дневния ред. Европейския надзорен орган за глобална навигационна спътникова система за финансовата година. Съкръщението е трудно. И сега гласуваме освобождаването от отговорност най-напред. Моля, гласувайте. Разбирам, че става въпрос за сателити. Край на гласуването. 20 за, 1 против, 2 въздържали се. Приключване на сметки с карти. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 за, 1 против, 1 въздържал се. И сега предложението за резолюция. Имаме две устни изменения, предложени тук от Корнелис Де Йонг. Докладчика е съгласен с тези изменения. Може ли да гласуваме заедно? Да. Моля, гласувайте с ръка. За. Против. Въздържали се. Приемат се. И така приключваме с окончателното гласуване по предложението с карти. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 за, 1 против, 1 въздържал се. 21 точка. Съвместно предприятие Артемис. По отношение освобождаването от отговорност, моля гласувайте с карти. Край на гласуването. 19 за, 1 против, 2 въздържали се. Приключваме сметките. Отново гласуваме с карти. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 за, 1 против, 1 въздържал се. Предложението за резолюция, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 за, 1 против, 1 въздържал се. 22 точка. Чисто небе. С устно изменение малко по-късно, но сега гласуваме по отношение решението освобождаваната отговорност електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. 19 за, 1 против, 1 въздържал се. А сега по отношение приключване на сметките, моля гласувайте пак електронно. Край на гласуването. 23 има за, 1 против, няма въздържали се. Предложението за резолюция с предложение за изменение от Корнелис Де Йонг. Моля гласувайте с ръка за, против, въздържали се, приема се. И а, гласуване по целия документ. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 22 за, 1 против, няма въздържали се. 23 точка а, съвместно предприятие ИИЛ. От, имаме устно изменение пак внесена от Корнелис Де Йонг, но най-напред гласуваме за освобождаване от отговорност електронно. Край на гласуването. 19 за, 1 против, няма въздържали се. Сега отново електронно гласуваме приключване на сметките. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 за, 1 против, няма въздържали се. Устното изменение от Корнелис Де Йонг много ви моля, гласувайте с ръка. За, против, въздържали се, приема се. С карти гласуваме предложението за резолюция като цяло. Край на гласуването. 19 за, 1 против, няма въздържали се. Приключихме с 23-та точка от дневния ред. Сега продължаваме към 24-та точка. Европейско съместно предприятие за ИТЕР и развитието на термоядрената енергия. Имаме отново внесено устно предложение от Корнелис Де Йонг, но ще започнем с освобождаване от отговорност. Моля, е, гласувайте електронно. Край на гласуването. Резултатът е 20 за, 3 против, няма въздържали се. Приключването на сметките. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. 21 за, 2 против, няма въздържали се. О, устното изменение към Точка 10 от Корнелиус Де Йонг. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. И а, гласуване електронно по целия документ. Моля гласувайте. 19 за, 3 против, няма въздържали се. 25 точка. Съвместно предприятие Сезер. Транспортната комисия е предложила трето, четвърто, пето и, ше... и девето, извинете, предложение. Моля, гласувайте. Електронно. 21 за, 1 против, 1 въздържал се. Отново електронно гласуваме приключване на сметките. Край на гласуването. Това е резултата. 23 за, 1 против, няма въздържали се. Различни изменения след това. 1, 2, 7, 8 и 5 от Транспортната комисия. Може ли заедно да ги гласуваме? Да. За. Против. Въздържали се. Приемат се. По отношение на 10-та точка имаме внесено устно изменение от колегата Корнелис Де Йонг. Моля, гласувайте за, против, въздържали се. Също се приема. И по целия документ се с картите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Резултатът от гласуването е 22 за, 1 против, няма въздържали се. Поздравления към докладчика за извършената работа. Виждам, че сме с 25 минути а, преди графика ни, така че чудесно, нека да продължаваме нататък. Следва дебат. Но, преди това, позволете да благодаря на секретарията. Следващата точка от дневния ред е доклада на господин Ривелини относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на съвета ще следва обмен на мнение по този въпрос. Има и обмен на кореспонденция. Позволете да погледна документите си. Имаме от секретарията на съвета съобщение и искам да го намеря. Inderdaad, we hebben dus uh, als commissie, collega's, ehm, een brief ontvangen van... Колеги, получихме писмо от Генералния секретариат на съвета, в което се казва следното. Изпращат ни редица документи, и финансовото извлечение от 2009 година, както и сметките и баланса, както и резюме на вътрешния одит за годината. Но все още няма отговор на нашите въпроси от 2 март. Корепер одобри меморандума за разбирателство между парламента и съвета по отношение освобождаване от отговорност. На този етап ще направим по-подробно разглеждане на този доклад и давам думата на господин Ривелини. Вие говорихте с много колеги, бихте ли ни разказали как стоят нещата? Благодаря, господин председателю. Днес говорим за много важна тема. И преди гласуването утре трябва да обменим мнение. Както знаете и както вече сте получили списъка за гласуване, моето намерение е да отложим това освобождаване от отговорност за съвета. Имам три при основания за това. И те са одобрени от политическата ми група. Първо, Съветът не прие поканите ни да се срещнем официално в Европейския парламент с съответните ресорни комисии и с представители на съвета, за да можем да дискутираме е, различни аспекти, свързани с е, освояването на бюджета от съвета 2009 година. Освен това, бе отказано да изпратят писмен отговор на зададените въпроси от страна на докладчика 2009 година. Освен това, много важни документи липсват, които изискахме, свързани с е, бюджетните трансфери. Не бих искал само да се спирам върху сегашното положение. относно решението да не се е, дава това освобождаване от отговорност. Имаме своите основания, когато взимаме решение дали да дадем или не е, освобождаване. Това ще го направим утре, когато гласуваме. Но Добре е дискусията е, да засяга дългосрочната перспектива относно стратегията, която трябва да развиваме през следващите години. И това е добре да го направим преди вота утре. Предлагам комисията да отложи освобождаването от отговорност – мисля, че ще бъде разумно сами да си зададем и въпроса каква би следвало да бъде нашата роля като комисия по бюджетен контрол, особено как можем да излезем от това състояние, в което се намират в момента институциите, институционален застой – Необходимо е да разгледаме необходимите а, е, изходи от това положение. Ще се радвам да чуя вашето мнение по този въпрос. Ето какво и аз предлагам. Първото решение, а, е, разбира се, има и правна основа за него за 2008 година, което се казва, че трябва да се изпратят тези документи различните сметки по отношение изпълнение на бюджета от предходната година, финансовия бюджет, в който има ясни разчети и информация, както и годишния доклад по отношение на вътрешния одит. Тази процедура включва и устно представяне – във връзка с срещата на компетентните ресорни органи по освобождаване от бюджетна отговорност. Второ, съветът подлежи на процедура, която се използва за всички останали институции. И парламентът следва да получи препоръките от съвета по всички аспекти на трето място, това е свързано с междуинституционалното споразумение. Тук има редица процедурни етапи, които трябва да бъдат спазени и те са предварителното условие и нашата институционалната комисия, комисията по бюджетен контрол ще има сериозен, сериозна отговорност. От 16 март има и ясно писмо, което се уведомява и Клаус Велер относно намерението на съвета да създаде междуинституционално споразумение. Това е третото решение, всъщност, третия елемент, за който говорих. Относно най-последното писмо, което получаваме, мога да кажа, че лично аз мисля, че нито едно от трите предложения не удовлетворява напълно всички, защото в крайна сметка не сме стигнали до споразумение – дори и в името на репутацията на парламента, изисква от нас ясна процедура, която да бъде следвана. E така че, това е положението, до което се намираме. Необходимо е да дискутираме тези различни възможности за решение, включително и решението на парламента от миналия месец и юни. Призовавам ви да споделите вашето становище по този въпрос. Нека да започнем нашия дебат, в е, хода на който се надявам да уточним бъдещата си позиция относно бъдещото развитие на нещата. В ролята си като докладчик аз обобщавам вашите предложения и позиции и предлагам решение. Но не бих искал да изглеждам като човек, който взима решенията си възоснова на едностранна информация, едностранни е, намерения. Нека да обобща вашето мнение. Е, Благодаря на колегата Ревелини. Не виждам някой да иска думата. Всъщност не. Има някой. Благодаря, господин председател. По отношение на доклада на господин Ривелини, позволете ми да започна с благодарност за положените от него усилия, включително за опита му да осигури едно координирано становище заедно с, с унгарското председателство и докладчиците в Сянка. Независимо от направените усилия от унгарското председателство и от господин Ривелини, ние все още изоставаме в сравнение с позицията, която имахме миналата година по това време по отношение на предложението на Испанското председателство. Може да се каже, че Преговорите бяха на етап, който не е напълно официален. Получихме редица отговори тогава, което обаче не сме получили сега. Необходимо е да засилим сътрудничеството и с цялото ми уважение. Мисля, че комисията следва да, за, да обмисли а, отлагане на освобождаването от отговорност. В момента се намираме в един много важен а, етап а, във връзка с вменените ни задължения по силата на Европейския договор. Съветът като институция е част от органите, по които Европейския е, е, парламент следва да вземе решение. Препоръките са едно нещо, но самото решение е правомощие на парламента. И именно за това е необходимо да държим на това отлагане а, предвид казаното от господин Ривелин. Имаме компромисни изменения, които се подготвят, необходими са отговори на зададените от парламента въпроси. Парламента трябва да получи всички документи, които са му необходими и всички отговори, за да може да вземе решение за освобождаване на освобождаване от отговорност, за да може, докато стигнем до пленарното заседание, да имаме уточнена позиция и да се надяваме, че тази година институцията ще може да консолидира нашето решение и съветът да получи съответното решение. Напомням ви, че при изпълнението на задълженията си са, няма проблеми, има редица оперативни разходи, обаче, които са значителни. И тъй като това представлява част от бюджета на Европейския съюз, те следва да бъдат одобрени по обичайния начин, което се отнася за всички институции. Именно за това смятам, че следва да прилагаме същия подход, който се прилага и за другите институции, предвид е, изключителните обстоятелства и традиционните отношения между съвета и парламента. Нека да не изпадаме в аномална ситуация на конфликт. Нека да отложим гласуването с измененията, предложени от господин Ривелини, за да може да постигнем подкрепата на мнозинството. Председателят благодаря. Благодаря, господин председател. Съм малко обърк... Аз съм малко объркана относно а, тази размяна на кореспонденцията, тъй като според мен мисля, че пояснихме достатъчно позицията на комисията. Позицията е точно толкова добре обяснена, че не знам какво е основанието да се иска междуинституционално споразумение. Защо е така? Доколкото разбирам позицията на комисията, тогава, когато парламента е органът, който освобождава от отговорност онези аспекти от бюджета на съвета, аз не разбирам по какво трябва да водим преговори, защото между институционално споразумение може да бъде договаряно от съвета на председателите, ако се иска да се постигне различен резултат. А ние не знаем какъв е този резултат и кой в тази комисия иска такъв резултат. Така че позицията на нашата комисия е относително ясна. Ние тълкуваме договора, че означава съвсем ясно, че парламента освобождава отговорност за административния бюджет. Ние това сме го правили до сега и ако И ако трябва да има междуинституционално споразумение, аз не разбирам защо трябва да се постигне това. Добре, господин Хаци Маркакис. Напълно съм съгласен с казаното от господин Гайер, господин председателю. За това пледирам за отлагане, въпросите, които зададохме, не получиха достатъчни отговори. Меморандума за разбирателство не е удовлетворителен от Корепер. И ситуацията е по-малко удовлетворителна в сравнение с май, май миналата година. Що се отнася до исканията, ние трябва да ги разгледаме едно по едно. Нека да не бъдем по-католици от папата, не би трябвало да затръшкваме врати, а би трябвало да Мисля, че предпоставката е да се поясни въпроса кой какви компетенции има и ако господин Гайер има някакви съмнения, искам да помоля докладчика да разгледаме член 265 от постоянните правила и решенията на Съда на Европейските общности. Следователно, председателя на парламента може да изпрати за проверка в съда по член 265. Аз мисля, че не се движим напред, се плъзгаме назад. Благодаря, Йорго, ам, госпожа Гресле. Благодаря. Мисля, че трябва да различим, да разграничим това, което правим сега, от това, което се прави в съвета. Когато а, говорим за обмен, разменената кореспонденция между генералния секретар и съвета, трябва да призная, че аз изобщо не я разбирам. Може би защото английския ми не е добър и аз много съжалявам, че не съм го учила този език по-добре в училище. Аз се обадих на генералния секретар в петък именно по тази причина и той ми каза, че, по повод на тези две предложения, че или трябва да се приеме онова, което иска комисията по бюджетен контрол или се приема нещо друго във връзка с споразумението. Очевидно това е било предложението. Съвета избра между институционално споразумение. Аз не съм изненадана и аз тук съм съгласна с становището на колегата Гайер, защото ние можем само да спечелим, тъй като те а, ни изнудват. Трябва да се добави едно допълнително устно измерение а, във връзка с междуинституционалното а, е, споразумение. Аз мисля, че на нас не ни е нужно такова споразумение, но ако го получим, в него ще има неща, които няма да ни харесват. Така че искам да ви напомня, че съветът има конфликт на интереси. Те изпълняват общностния бюджет, включително 85% от общата селско-стопанска политика на държавите членки. Те бих искали да поставят натиска, да упражнят натиск върху нас. И ние трябва да имаме едно устно изменение, което ясно да посочва че ние не смятаме, че е необходимо специално междуинституционално е, споразумение, е необходима една нормална процедура и аз съм благодарен на генералния секретар. Е, нека да видим докъде ще стигне. Мисля, че съвета изобщо не е направил усилия, ни, никаква институция не е направила усилия. Сега тук се говори за парламента. Съвета следва да се подчинява на правилата, които всички ние сме избрали и да не се отклонява от тях. А, всичко, което а, направим за да променим сегашната ситуация, всъщност ще намали онова, което правим. Благодаря. Вие казахте, че не сте учили достатъчно и не сте обърнали много внимание в училище. Аз просто това не го вярвам. Вие толкова много внимавате в заседанията във връзка с точка 8 по-специално има някои нови елементи в нашата дискусия. Има ли колеги, които искат да добавят нещо? Ако не, ще дам на докладчика. Благодаря. Това предложение на госпожа Гресле наистина нещо съвсем ново. В точка 8 имаме текст, по който сме съгласни с господин Ривелини. Там казваме, че трябва да се приеме същия подход, както при другите институции. Не съм сигурна защо то има становище против преговор по нещо друго. И ние наистина се радваме да чуем това, което каза господин Велер. Не разбирам защо изведнъж трябва да се впускаме и да казваме на съвета каква е нашата стратегия. Това не ни се струва приемливо. de poner o quitar así simplemente y de que tomar la decisión con el Consejo. И това е една основна идея и а, това е е, това е наистина една добра формулировка и аз си мисля, че може да се вземе решение. И аз е, не знам точно как да се направи това. Господин Ривелин и аз постигнахме съгласие. Това е съвсем ясно, че трябва да се третират нещата съвсем ясно, както другите институции. Не смятам, че трябва да има едно междуинституционално споразумение споразумение. Да, благодаря. Имаме време, тъй като а, вота утре госпожа Гресле е внесе устни изменения, просто като депутати. Ние също така имаме време. Е НП също така има време да види как ще ре, реши проблема. Ще реагирате ли, госпожо Греслер, или да дам думата на докладчика? Ако искаме да прилагаме традиционната процедура, има два, въз... два възможности. Традиционната процедура или междуинституционалното споразумение. Така е записано в писмото. За нас е по-добре да настояваме за традиционната процедура. А, или какво искаме? Междуинституционално споразумение? И, да... Мисля, че традиционната процедура е много по-добра и е, в такъв случай не ни трябва междуинституционално споразумение тук. Трябва да се работи по една нормална процедура със съвет. Не искам да губим 6 месеца по този въпрос, само защото не можем да се договорим. Не мисля, че трябва да излизаме от нормалната процедура. Има едно джентлменско споразумение, нито една е, е, от институциите да не се меси в бюджета на другите трябва ясно да заявим какво искаме ние. Не всички в парламента имат едни и същи цели. Ако не постигнем съгласие, тогава ще трябва да се примирим с каквото а, може да се постигне, но не знам дали ще проработи. Господин Ривелини. Струва ми се, че е добре винаги да разглеждаме чашата като наполовина пълна. Не само във връзка с последните дебати, които тъкат вече няколко месеца. Парламентът е, настоя пред съвета е, за това, че всички политически групи са съгласни, че трябва да се зачита ролята на парламента. И дори с това последно предположение се движим по посока към ние резултати, с, е, от които нито един от нас не е особено доволен. За целите на гласуването утре, е ясно, е уточнена, е уточнена позицията на всеки в парламента. Аз предлагах три възможни решения на тази криза. Първо, едно изменение утре. Това изменение може да потвърди нашата позиция. Ще имаме малко време да го обмислим но трябва да заявим нещата твърдо. Твърдата позиция е на всеки един член на тази комисия е да настои парламента да се зачита от всяка една от другите институции. Това води до конкретни резултати в съвета и се вземат, правят се усилия в другите институции. Ясно е, че трябва да защитаваме позицията си твърдо, без същевременно да отказваме да изслушваме останалите. И така, нека да помислим по този въпрос. Може би е добре е, да, да мислим този въпрос с госпожа е, Сендер. Председателят иска още някой друг да се от... изкаже по тази точка. Не, има представители на съвета в залата. Сигурен съм, че те са се и записали. Основното във вашите изказвания и това, че всички е, в тази комисия имат твърда позиция. Утре ще гласуваме на 22 марта. Сега преминаваме към точка 27. Тази точка е особено важна, защото ще говорим за документ Конт Ком 2010-08-15 финансовите правила приложими към годишния бюджет на Съюза. Процедурен въпрос, госпожа Яла Сендер. Господин председател, забелязвам, че намерението е направо да преминем към гласуването по освобождаването от отговорност на останалите институции, с изключение на съвета утре. Но мисля, че е добре да обсъдим този въпрос, да поговорим с господин Ривелини за това, какви са резултатите на гласуването в Комисията по економически и социални въпроси не беше предвидено време за това, а мисля, че е добре да не преминаваме толкова бързо към гласуването. Съгласен ли сте, господин председател? Да, добре, мисля, че това е разумно предложение. Нека да обсъдим позицията на економически и социален комитет утре, преди гласуването. Всъщност, бихме могли да го направим и сега, тъй като с е, час с 30 е, минути сме напред от графика. Имаме час и 30 за обсъждането на доклада на Ингерборг Гресле. Не ни трябва целият час, а това, което искате да кажете, може да се съобщи накратко след точка 27. Става ли така? тъй като вече бях започнала да въвеждам а, е, точка 27 и след това ще ви дам думата по, економически, а, е, по Комисията по економически и социални въпроси. И така, както казах, 27 точка е изключително важна. Има две предходни версии, които се заместват от този нов документ. Госпожа Гресли и господин Ривелини е, работиха в една работна група, която се среща доста често, е, за да работи по този въпрос, по точка 51 от нашия правилник, заедно с други комисии на 13-14 в комисията по бюджета ще се гласува и членовете на Комисията по бюджетен контрол са поканени тогава. Но първо да дам думата на Никата докладчик от нашата комисия, за да ни даде той малко информация по тази точка. Искри някой друг думата? Разбира се, ще дам думата на госпожа Глесни като докладчик. Господин Ривелини, имате думата. Благодаря, господин председател. Два микрофона са включени в залата. Може ли единият от тях да бъде изключен? Господин Ревелини, не искам да се занимавам твърде много е, го подробности тук. Нека да дам думата на госпожа е, доставя повече време за изказването на госпожа Гресле. Така че аз ще кажа няколко уведни думи тук и ще се опитам възможно най-накратко да се занимая с използването на финансовите документи. Що се отнася до общата рамка, предложението е да се обсъждаме предложение 0815 и след е, подробни дискусии през декември 2010 година този документ събира процедурата от Лисабонския договор и процедурата от преразглеждането, така че се променят над 200 члена в финансовия регламент. Преките последици от този съвсем правилен избор, защото точно това искахме ние ще доведе до това, че парламентът ще може да използва правата си на съвместно вземане на решение по предложението на комисията. И що се отнася до финансовия регламент? Парламентът има права за съвместно вземане на решение съгласно Лисабонския договор. Бяха проведени множество неформални работни срещи, за да се разгледат новите концепции и основните промени, които искат комисията да въведе в финансови регламент. И в тази връзка се опитахме да се занимаем с основните теми. Занимали сме се първо с е, промените в уточняването на бюджета и е, предохранителните законодателните мерки и се запазваме ролята на парламента. След това обсъдихме концепцията за допустимо ниво на грешка и след това обсъдихме решенията на бюджет на Европейския съюз във връзка с реформата на настоящите процедури за правление за приложението на бюджета и както това се отнася до прякото и непрякото управление. Също така говорихме за делегирането на правата на прилагане на някои области от бюджета като на недържавни органи, като Европейската инвестиционна банка. Що се отнася до концепцията за финансовите инструменти, както за първи път е уточнено в комисия, предложението на комисията и е, до бъдещето роля на Европейската инвестиционна банка и други финансови институции, има мерки за обществените поръчки и също така се занимаваме и с темата делегирани актове в формата на делегирани актове. Няколко общи точки. Защото Както може да си представите, тук се повдигат теми от най-различно естество. Те са доста сложни. По някой път някой от тях се занимава с бюджета, по някой път се занимават с бюджетния контрол. В предходните ни заседания сме се занимавали с въпроса за допустимото ниво на грешка. И това е тема, добре позната на колегите, които следват тази тема. В предложението на комисията, концепцията за допустимо ниво на грешка е засегнато твърде повърхностно. В работния документ излага множество причини, поради които трябва да подхождаме по-внимателно към концепцията допустимо ниво на грешка. Ние като докладчици предлагаме да се измени предложението на комисията, така че поносим, допустимото ниво на грешка да стане един инструмент за управление, така че чрез него да се оценява е, колко струват е, системите е, за приложение и колко струва неуспеха да се прилагат правилата. Това е начин да се наблюдава постепен, постоянно приложението на програмите и да се принуди комисията да променя програмите за проверка, да, така че да ги усъвършенства. Вярно е, че проверките в държавите членки са трудни, но също времено е необходимо да се установи добро финансово управление на ресурсите, тъй като в момента се намираме в състояние на економическа криза. Всички тези въпроси са много важни. Давам си сметка за ам, съображенията на комисията в тази област, които бяха изложени и от членове на екипа на компетентния комисар, но мисля, че може да се постигнат подобрения в крайна сметка. Накрая занимаваме се и с използването на финансовите инструменти. И в началото на уводните си думи споменах финансовите инструменти. Искам да се занимая с тази тема малко по-подробно сега, преди да изложа своето становище. Предложението на комисията засяга два члена от финансовия регламент 130 и 131, както и три члена от при... разпоредбите за приложение – от 30C до 30E. Е. В 130 член на финансовия регламент се споменават мерките за финансова подкрепа за Европейския съюз, които и се финансират от европейски бюджет, имат за цел да постигнат стратегически цели и за заемите, грантовите, инвестициите и дяловото или подобно участие. И в много случаи тук става дума за многогодишни финансови програми. За да се наберат тези средства, комисията възнамерява да емитира европейски проектни облигации. Предложението предлага с тези проектни въпроси да се занимава Европейската инвестиционна банка. Тя има нови компетенции съгласно договора. Не трябва да прилага обичайните правила за обществените поръчки и може да прилага други правила. Докладчикът смята, че това е добро предложение, но все пак иска разяснение от комисията за мерките за приложение и контрол. Също времено, що се отнася до делегирането на отговорност и на други институции – какво става с участието на Европейския парламент. Той трябва да участва, иначе Европейската инвестиционна банка ще бъде напълно независима. Мисля, че на този етап не е добре, е, е, е добре да обмислим е, контролните мерки. Контролни механизъм е, вече няма да в ръцете на Европейския парламент, а по-скоро ще бъде е, разположен в контекста на делегираните актове и във връзка с споразуменията с Европейската инвестиционна банка и разпоредбите на 39D. това предлагам да се работи рационално във връзка с е, нормалните норми, да не се създава конфликт между различните части на бюджетната власт и е, Европейския парламент иска роля на различни етапи на приложението, за да се проверява дали се постигат приоритетите. Не може Европейската инвестиционна банка да бъде третирана по по-различен начин, независимо от нейния статут по договора. Бъдещо делегиране на правомощия може да се осъществява само при специално правно основание, и трябва да се запази отговорността на комисията за изпълнението. Що се отнася до последните ми коментари, смятам, че предложението на комисията да се използват конкретни инструменти за набиране на средства на финансовите пазари е предложение, което трябва да разглеждаме положително особено сега в финансовата криза. Много държави членки се борят с доста трудности заради държавния си дълг и се намираме в една ситуация, в която се обмисля орязването на европейските средства, тъй като те представляват голяма тежест върху дънакоплаците. Ако вместо чрез средствата на данакоплаците инвестираме е, дейностите на Европейския съюз чрез набиране на средства на финансовите пазари, мисля, че това би било единствената възможност за увеличаване на е, разходите за тези дейности. Да не говорим, че, ще се е, че е, има възможни нови тежести върху бюджета поради присъединяването на нови държави членки и нови економически тежести. Но Нека сега да дам думата на госпожа Гресле, защото тя може да говори в повече подробности за прякото и непряко управление. Благодаря. Госпожа Гресле, докладчик от Комисията по бюджета. Имате думата. Много благодаря. Благодаря на господин е, Ривелини и на останалите колеги, които са още в залата. В Комисията по бюджети е, всъщност е достатъчно 3 минути да заговорим на тази тема и да се опразни залата. Е, тук имахме много по-дълго въведение в темата, а колегите са тук. Много високо оценявам този факт. Може да си направим и клуб на привържениците на темата и е, когато правим съвместни заседания, да правим именно такива срещи. А в съвета поне 26 души съдат по време на подобни заседания, така че аз наистина изпитвам известна завист към тях. Положението е доста особено. Виждаме един текст, който непрекъснато се променя. Тък му се съгласим с един, една редакция. Трябва да знаем, че ще се появи съвсем скоро нова такава по бюрата ни. Управлението ни на ресурсите има незаконодателен документ, който винаги следва семинара. Конкретният семинар беше прекрасна идея. Нефинансовите инструменти и делегирани законодателни актове. Това бяха темите, върху, кои има, върху които бяха подготвени незаконодателни доклади. По отношение на всички финансови инструменти мога да кажа само няколко неща. Господин Ревелин и аз не сме срещу тези инструменти. Въпросът просто е как ще подредим всичко, така че и двата модела да имат е, възможност е, да се управляват, да има достъп до делегираните актове. Трябва да видим как в крайна сметка ще се а, е, о, о, организират всичките партньорства има регламенти, разбира се, и правила в съвета, особено в областта научно-изследователската дейност. Не става въпрос за това дали сме за или против, а как точно да се извърши цялата тази работа. Трябва да започнем с споделеното управление и бюджетните редове. От една страна, Работим с предложението на комисията като неофициален документ и се чудим каква ще бъде ролята на комисията в процеса по акредитиране. Е, акредитирането се организира от комисията. Те ни уверяват по редица аспекти, че цената, която ще се плати, е, че късно ще започне програмата. Разбира се, че не искаме това да се случи. Съгласни сме, че трябва да има анализ на риска или поне да има възможност да се направи проверка на текущото положение в държавите членки. Това е, е убеждение на комисията, че трябва да направят оценка на риска. Е, наистина позовах България, но в интерес наистина на комисията е да видим как точно се справят държавите членки бихме искали тази възможност да бъде упомената изрично тук, а също така да може да се задейства системата и при искане от държавите членки. Работим също върху 53.5, това е старата редакция, а, така че ако нищо не може да се направи в държавите членки, е остане сегашното положение – не, не би трябвало това да можем да се съгласим с това. С обстановката и нещата трябва да се усъвременят. Повдига се и въпроса къде точно трябва да се направят промените и задавам подобни въпроси на комисията по отношение на контролните органи, но комисията не ни дава никакъв отговор. Наистина е срамота бихме искали да генерираме различни идеи относно това къде да бъдат промените. По отношение на яснотата, а, и финансовите инструменти. Господин Ревелини спомена тези аспекти. Комисията и нейния документ само в 130 член се внася някакво уточнение по отношение субсидирането на някои заеми и кредити anstatt es Finanzinstrumente zu nennen, wo sich jeder was anderes darunter vorstellt. Разбира се, могат да се ползват с имената, да се субсидират кредити, вместо да се наричат финансови инструменти. Но тази форма на субсидиране на натрупаната лихва по кредитиране се вижда като държавна помощ. Ако това е наистина положението, тогава трябва да се даде одобрение от комисията дали е съгласна с това. А тя изглежда е съгласна и не вижда проблем в това. Искаме да видим ясна процедура по същия начин да стоят нещата и в държавите членки. Не е честно комисията да се отнася към себе си по различен начин, спрямо начина по който се отнася към държавите членки. Трябва да насочим по подобен начин искането си. В член 131 има големи предложения за промени. както при а, спреда на различните лихви, така и състава наистина трябва да се фин... Е, дефинират ясно финансовите инструменти. Липсата на такава дефиниция всъщност ни остава с лошо впечатление. А, ако имало дефиниция, е, е, дефиниция, би трябвало да разгледаме тази дефиниция. Равнопоставеност е други аспект, пропорционалност, липса на дискриминация – Що се отнася до финансовите инструменти, мисля, че да трябва, към тях трябва да се отнасяме по подобен начин. Не мога да си представя иначе. Не ми стига въобразен, въображението, за да си ги представя по друг начин. Новите условия, добавената стойност за Европейски съюз, например, по отношение на приложното поле – и рамката, в която те могат да бъдат използвани. Така че да има определен е, начин да се използва принципа на леверидж и е, ефекта на мултипликация. После когато има възвръщаемост, разбира се, тези средства могат да бъдат отново инвестирани, това е логично. Комисията, според мен, трябва да даде ясна дефиниция за тези финансови инструменти. Но, разбира се, има и натиска на времето. Трябва всичко това да се свърши до края на месеца. Опитваме се да видим кои са високо рисковите области – да видим кои са задълженията, нотификациите, бюрократичния аспект. Трябва да имаме предвид и обмена на информация по отношение на съответните комисии. Трябва да съществува и възможност да участват и трети страни когато става въпрос за парите на данакоплатците. Публично-частните партньорства, как се разглеждате? могат да използват, се използват финансови инструменти и при тях. И това наистина е сивата област, защото тук има някои нови аспекти. Днес партньорствата подлежат на европейското законодателство, има финансови регламенти. Сега има три предложения по отношение на публично-частните партньорства, свързани с договора и член 187, както и такива, които се основават на нормативите и нормите в държавите членки. В Испания, например, се е, създава в страната е, дружество с ограничена отговорност и е, представители на обществото могат да участват в него. Не мога да си представя как точно това ще се случва. Това е вид е, държавен капитализъм. Европейските организации ще бъдат а, активни в а, дадена държава членка и следователно, ако това се случи, трябва да подлежат на националното законодателство, но това следва традиция въпросителни. Необходимо е да има и някакво упростяване на европейския модел. Модела сам за себе си със съответния правен акт на съвета – мисля, че ще бъде добре да го разгледаме, за да видим дали в бъдеще е възможно да има облегчение на финансовите е, регламенти, например, които бих е, е, изпълнявали своето предназначение – Комисията ще бъде много активна при в останалите случаи, когато, например, има различни законодателства, независимо дали това са германски, български или на други страни. Необходимо е със законодателя да бъде активно е, въвлечен в целия процес, както национално, така и на общностно ниво. Изглежда, че предложението на комисията някакси липсва съдържание и според мен така стоят проблемите тук. Благодаря. А сега на, а, давам думата на двама колеги. Ако иска комисията да вземе отношение или може би само ще слушате, ако искате да се изкажете, моля само вдигнете ръка и ще ви дам думата. Вижте. Имахме двама души, които се изказаха от АНБ, за това ще дам думата на Йенс Гайер и след това на Ая Сенде. Да, благодаря, господин председател. Благодаря също така на докладчика господин Ривелини от Комисията по бюджетен контрол и на госпожа Гресле от Комисията по бюджет. Ние е, много внимателно е, гледаме е, какво се случва ние, социалистите и демократите в Европейския парламент и от наша гледна точка бихме искали да направим някои коментари, които е, са частично насочени към докладчика и частично към комисията. Първо към докладчика. Разбирам, че е много трудно, когато виждаме непрекъснатите промени, тъй като процеса на обсъждане е а, доста м- колеблив. казвайки това, а, се питам дали графика, който сте определили, е, може би, е, нещо, което следва да поставим малко поне под въпрос. Е, струва ми се, че няма окончателна позиция от комисията и може би искаме твърде много, ако искаме до края на месеца да сме готови. По въпроса за акредитацията, може би не съм прочел достатъчно задълбочено документите. Е, на този етап мисля, че има системи за контрол върху управлението, които държавите членки трябва да приемат и комисията има правомашки да провери и да установи дали те работят добре, естествено. Има и сметната палата и ние ще чуем техните резултати и тогава това, което прави комисията, може да бъде квалифицирано като акредитация. Но така както виждаме ние дебата и както аз го разбирам, държавите членки имат различни планове в сравнение с това, което се прави. Ако това наистина е така, бих желал да чуя някакви обяснения. А ако има а, загриженост, че държавите членки са измислили нещо друго, аз бих желал да чуя а, становището на комисията относно наличността на а, проверки на контролиращи механизми. Може би а, това е нещо, което може да се чуе и на семинара. Ние чуваме тук регионални комисии, чуваме различни понятия и термини, които на мен не са ми ясни от гледна точка на бюджетния контрол. Но има някои изменения, които са внесени изглежда с освобождаване на, от отговорност в Комисията по регионално управление. Ние трябва да сменим съдържанието на системата. И аз не виждам как акредитацията ще промени това. Не бях изненадан да чуя, че промените за споделено управление се отхвърля, тъй като това повишава разходите. А, това се едно да се каже, че утре ще е ден и след това ще настъпи нощта. Разгледаме, разглеждаме регионалната администрация в Северен Рейн, Вестфалия. Те е, са удовлетворени от е, управления и правила, които се създават на регионално или на европейско равнище, стига само парите да стигат до крайния потребител, без да се нарушават правила. Ако измислим нови разпоредби, това означава много повече работа, защото първо тези правила следва да се разберат. Трябва да има едно подобрение, необходими са повече правила, което означава повече работа за мен. Разглеждам някои от е, писмените данни, които сме получили. Продължавам да се чуди всъщност какво става там. Не зная дали други държави членки биха могли да проявят по-голяма активност в своето участие. По въпроса за риск от грешка очаквам доклад, доклада на докладчиците. Мисля, че идеята е добра. Можем да я разширим и да изясним подробностите до известна степен. Но мисля, че в мисля, че можем да постигнем а, съгласие и компромис по а, борбата за доверие. Госпожа Алесандрия. Благодаря, господин председател. Позволете ми да изкажа комплименти на съдокладчиците. Благодаря им, че внасят ред и посочват къде сме се насочили. Парламента придобива нови отговорности и същевременно ние сме изправени пред историческа потребност. Това е една потребност, която става все по-остра, а именно да осигурим по-голямо упростяване в положителния смисъл на тази дума. И трябва да гарантираме, че по-малко грешки ще се случат в новата структура, тъй като няма да има толкова осложнени. Това наистина е една много важна стъпка напред. Във връзка с някои от споменатите неща, Позволете ми да съсредоточа вниманието си върху публично-частните партньорства и предложението на комисията да се придвижваме по посока на обслужване на едно гишеобразно казано, да имаме един частен елемент, да има стимули за научни изследвания, изследвания и също така в новото предложение на комисията се предвиждат стимули и за малките и средни предприятия. Мисля, че може да се възползваме от едно уверение, че този подход за обслужване в едно гише няма да доведе до повече осложнение за малките и средни предприятия. До този момент те имат специални договорености, което не би трябвало да бъде да се заде проблем с упростяването. Ние искаме да направим така, че малките и средни предприятия да не бъдат подложени на огромен брой из, изисквания и бюрокрация по различните проекти, защото иначе а, усилието за опростяване и обслужване на едно гише при предоставяне на подобна помощ всъщност няма да може да се възползва от системата, ако това едно гише не отговаря на мащаба на малките и средни предприятия. Може би нещо ще спечели, но всъщност може да се окажем смазани под бремето на процедурите, които са по-уместни за по-големи предприятия или научно-изследователски институции. По въпроса за а, положителния дебат. А, а, ние за първи път имаме а, възможност тези национални. А, необходими са ни гаранции за съвместно финансиране, а, които са напълно в съответствие с изискванията и също времено не смятам, че сме постигнали първоначалната ни цел, именно упростяването и по-голяма ефективност на практика. Това е нещо, което е много важно, дори ако приемем тази процедура. Това би означавало, че ако даден министър подпише една национална декларация за достоверност, това не означава непременно, че имаме всичките гаранции за едно истинско изпълнение. Това, което е, ни е необходимо, е заедно с комисията да изработим система, която може да бъде разгледан и от технологична гледна точка. Например, има и в сферата на селското стопанство а, възможност за принос на различни равнища на национално, на регионално и на местно. А, а следователно трябва да имаме една много ясна моментна сметка за това как се отпускат средствата, как протичат те. тези национални декларации за достоверност се прилагат на различни равнища. И аз искам да попитам комисията, да, да, да помоля комисията наистина тези нива да не се снижават. И ако има а, писмо, не би трябвало да а, приемаме непременно, че всичко е наред. И ако погледаме на всички процеси и процедури, през които трябва да при... Може да погледнем и да видим какво се случва на всички нива, за да се постигнат целта. По въпроса за новите финансови инструменти съм съгласен, че новите разширени функции ни предоставят необходимост да видим, че европейските решения ще определят какво се случва с, с решенията, националните решения се основават на европейски решения. Необходимо е да се направи така, че отговорността на онези, които изразходват национален бюджет и европейски бюджет, ще правят това в съответствие и с европейските а, изисквания. Не сме обмислили, може би, необход... достатъчно как гражданите могат наистина да бъдат уверени, че парите, които са посветени на тези, които са предвидени от националната хазна за тези проекти, наистина се използват целесообразно. Необходимо е да получим уверението от Сметната палата, че задачите ще бъдат разширени, за да може да включат и тези нови институции, които са създадени по един много творчески а, начин. Благодаря. Иска ли някой думата? Има ли някой желание да направи някакъв коментар тук? Виждам, че комисията има желание да се изкаже, имате думата. Благодаря, господин председател. Всъщност, е, много въпроси бяха зададени. Аз ще се опитам да ги групирам малко а, е, тематично и ще отговоря на всеки от депутатите по е, конкретната тема. Аз общо заето искам да откроя въпроса за финансовите инструменти въпроса за публично-частните партньорства, въпрос за споделеното управление и за националните декларации включително тук и въпроса за акредитацията и въпрос за допустимия риск от грешка, както един въпрос за обслужването на едно гише образно казано, който беше повдигнат току-що. Може би може да се каже нещо съвсем общо, че очевидно в момента сме в фаза, в която все още обясняваме предложенията, които са направени. И тези обяснения преминават, както каза госпожа докладчицата, чрез един, чрез неофициални документи, тъй наречените non-papери, за да може да се опростят нещата, трябва да кажа, че тук много се говори за допустимия, допустимия риск от грешка. Ясно е, че в регламента, проекто регламента за финансовите инструменти няма а, приемливо решение и необходимо е тази, това понятие да се развие, да стане средство за управление. Посланието е да се направи едно предложение на комисаря и на колегиума на комисията и това предложение да бъде включено, да бъде вписано в регламента и да може да бъде е, дадено в ръцете на делегираните актове. И а, вие можете да а, бъдете сигурни, че ние много добре чухме а, посланието, ще го предадем на съответните а, нива и а, ще а, го отчетем. Ще се отнася до публично-частните партньорства, госпожа Гресле много добре очерта факта, че ние се опитваме да излезем извън рамките на съществуващия модел, който е модел, който се прилага в а, съвместни технологични инициативи и а, който също така се подчинява и на финансовите регламенти и на статута. Тези инициативи имат, действат много тежко. Мисля, че представители на тези инициативи се оплакват от дългата и трудна процедура за задействането им. А, ние също така предвиждаме много заседания заедно с, с директорите на тези съвместни технологични инициативи и а, се опитахме да видим какво всъщност искат те. Именно за това ние предложихме два други модела. Предложихме а, модела Sui Generis, а, който всъщност а, представлява един орган, който ще бъде създаден чрез а, общностни а, актове и който би могъл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 избегне разпоредбите на статута, ако се ангажира, да кажем, един а, счетоводител или ако има нужда от още едно допълнително лице, а, това задейства редица много сложни процедури и това наистина спъва работа. Идеята е да има един общностен акт, който да, по силата на който да се създава насърчава тези публично-частни партньорства, но на този орган ще бъдат наложени редица финансови разпоредби, които ще гарантират добро финансово управление и добра защита на финансовите интереси на Европейския съюз. И това са неща, които бяха изисквани. А, за да, при проучванията, за да може да се развият публично-частните партньорства. И всъщност ние предложихме също така публично-частни партньорства, които проистичат от частното право на съответната държава членка, където ще, ще бъдат установени. И съществува, доколкото знам, един пример, на вече функционираща такава система. И аз, разбира се, разбирам, че е, има място за известно безпокойство, тъй като и мисля, че бих могъл да обясня на госпожа докладчицата и на господин Ривелини каква е идеята, как функци... какво е функционирането, идеята е доста ограничена и мисля, че бихме могли да поставим някои въпроси по този въпрос. По публично-частните партньорства. Имаше редица въпроси, които бяха зададени от проучващите, от съвместните инициативи. Намерението беше да се облегчи създаването на подобни партньорства, но има модели. Единия е до много голяма степен общностен, но другия модел все още трябва да се обяснява. За да отговоря набързо за идеята на обслужване на едно гише, така както той фигурира в работния документ на докладчицата, това едно гише се е, основава на това, което беше предложено в края на миналата или в началото на тази година за научните изследвания. Тук не става дума да се задължат бенефициерите да преминават, да минават само на едно гише. Става дума за една комисия, която тълкува текста, при това дава тълкование, което е общо за всички генерални дирекции и е, генералните дирекции, в които е, които се визират тук, включително и по а, малките и средни предприятия, се оказаха, че тълкуват по различен начин финансовите разпоредби и това е напълно неприемливо. Тази идея беше предложена и а, сега следва да бъде проверена и Смятаме, че резултатите ще бъдат е, положителни. Съгласни сме с госпожа Айра Сентер, че е, обслужването на едно гише за всички генерални дирекции ще бъде наистина уникално, ще бъде изключително трудно да се постигне обаче и е, тук би трябвало да говорим за едно голямо семейство, тъй наречения тук Clearance Committee, за да може да се помогне на бъдещите бенефициери на общите фондове. И сега ще се върна към финансовите инструменти. Там очевидно комисията е малко а, фрагментарна в представянето на своето предложение даже по-фрагментарна, отколкото в финансовите инструменти, които се представят като изключения за субсидиите. На нас ни се струва, че трябва да излезем от раздела субсидии и те да получат на свой статут, защото както някои от вас отбелязаха, економическите и бюджетните обстоятелства принуждават комисията да изигра една по-важна роля във връзка с тези финансови инструменти. И всъщност има редица неща, които следва да се доуточнят. Има редица неща, които следва да бъдат уредени между парламента и съвета с помощта на комисията. И госпожа Гресле каза, че следва да се дефинират допълнително тези финансови инструменти. Ние направихме предложения от законодателно естество, за да обясним тези финансови инструменти. И това, което правим сега, то фигурира в стария финансов регламент – и а, то е отразено в новия член 130. Бихме желали да поясним какви са тези различни а, финансови инструменти, които имаме предвид, да видим какви са а, различните инвестиции а, в, в собствен капитал, в квази собствен капитал, споделянето на текста, всичко това, което проистича от член 103, следва да бъде дадено или в финансовия регламент, или в делегираните актове, за които говореше докладчика. Същевременно трябва да се обяснят условията в тези а, документи. Госпожа Гресле цитира някои от тези условия. Аз бързо ще ги изброя, така както ги помня. Имаше един документ, който беше изпратен и в парламента от комисията, за да се тестват тези идеи, финансовите инструменти трябва наистина да допринесат нещо допълнително. Те следва да решат проблемите на субоптималните инвестиции. Те не би трябвало да противоречат на конкурентоспособността, те би трябвало да имат мултипликационен ефект, да, да, да водят до повишени инвестиции. Това може да бъде мултипликационния ефект, който може да а, варира от 2, от 2 до 20. Също така идеята за посвещаването на този финансов инструмент е свързан с общи интерес и с общата цел на политиката и се разбира много добре, че парламента би желал да провери дали тези политически цели се обслужват от финансовите инструменти. Има един по-технически проблем е тези финансови инструменти да се подлагат на повторна употреба, да има връщане в генералния бюджет на държавите членки има редица други условия, от които по-важните според мен са, че не става дума за пране на пари, а става дума за това, че е полезно да се предотврати тероризма и при това е, това да се случва с прилагането на международно признати данъчни стандарти. Всичко това е пояснено в споразумението, което се сключва с тези субекти. Това, което искам да подчертая, е, че ние много добре чухме посланието, изпратено от парламента, че парламента и съвета следва да бъдат много добре информирани и ни предвид виждаме един доклад, който а, съществува, но в момента е, а, по, а, в по-слаба форма. Става дума за един годишен доклад върху а, дейността на съответните институции, върху финансовите инструменти, а, върху възстановяването им, върху мултипликационния ефект и така нататък. Това ще бъде един изчерпателен и задълбочен доклад, който ще бъде внасян а, всяка година, вероятно към средата на месеца на законодателните органи. Мисля, че по а, финансовите инструменти а, това е, е идеята да се работи в посалката, казана от госпожа Гресле, но аз също така отбелязах с удовлетворение, струва ми се, че Европейския парламент е, гледа е, благоприятно на тази дейност и тя трябва да бъде добре дефинирана. Последното е, е споделеното е, закон, споделената законодателна дейност. Госпожа Гресли присъства в продължение на ден и половина доколкото това беше възможно, разбира се, тя трябваше да се появява и в парламента на един семинар по съвместното управление. Аз много и благодаря за това, защото тя много добре разбра какви са трудностите в работата на комисията. Какво искаме ние? Съвместното управление е свързано с структурните фондове. Е, не трябва да забравяме, че има инструменти свързани с, с а, риболова, с вътрешната политика по иммиграцията. И ние се опитваме да намерим общи структури и мисля, че ние предложихме нещо, което общо взето отговаря много на това, което фигурира в селско-стопански модел. Но това създава проблеми, има структури, които функционират добре. И аз мога да кажа съвсем ясно, че че самия факт, че съществува една агенция, която управлява, която сертифицира и е един орган, който извършва одитите, държавите членки казаха, вижте, сертифициращия орган а, работи добре, ние мислим, че това ще е полезно а, за намаляване на процента на грешката. Ние слушахме държавите членки и се опитахме, доколкото това е възможно, да предложим на колегиума това, което би било приемливо за държавите членки, без много да пипаме а, функциониращи структури. И по въпроса за акредитацията, това е нещо, което е не е ново. То съществува в отрасловите актове, то е различно естествено за селското стопанство, например, и за строителството. Тази акредитация е една възможност да се провери, че ам, там, където ще се внасят общностните фондове, ще могат да бъдат управлявани максимално. И в селското стопанство държавата членка комуникира с комисията и определя кой ще а, управлява средствата. Това, което ние предлагаме е нещо смесено, т.е. съвместна отговорност, съвместно управление и съвместна отговорност. С други думи, ние смятаме, държави, че държавите членки трябва да се ангажират с определянето на различните органи, които ще извършват това съвместно управление. И държавите членки следва да участват в този процес на акредитация. И това е нещо, което според мен срещна тогава, когато говорихме а, в заключението. Когато говорихме към края на семинара, то получи одобрението на държавите членки и на присъстващите. Това, което е най-трудното в това упражнение е да се гарантира една приемственост в а, достоверността а, и на а, докладите на генералните дирекции. Именно за това въведохме понятие декларация за достоверност на управлението. Това е въпрос, разбира се, на терминология, кой термин ще използваме, но това, което е важно за нас е това уверение, което се дава, да включи един период, който е полезен за генералните дирекции, които в момента приключват работата си до края на март, внасят данните в сметната палата и след това се процедира вече с освобождаването от отговорност. И необходимо е това, което получаваме като, отгов... като информация от управляващите на място да включват целият период, за който е необходим на генералните директори от предишната година. Опитахме се да се. Направен опит беше да се премести този период, за да може той да покрие бюджетната година. А, има проблем с датите, има проблем също така с одитната практика, която се организира от управляващите и от аудитиращите органи. Проблема е с датите, няма да се впускам в подробности, но има достатъчна популация за ам, пробите, които се правят от аудитиращите, да бъдат достатъчно обширни, големи, за да има достоверност. И това, което беше решено а, първоначално, е всичко това да бъде направено от 1 февруари или до 15 февруари, за да може генералните дирекции да имат един месец, за да могат да се изготвят своите декларации. Този проблем с датите беше повдигнат и от госпожа Гресле от доклада и ние се опитахме да направим предложение по време на семинара, за да може малко да изтегли назад комис... датата, в която комисията ще получи документацията, за да може комисията да се заеме с скъсяването на процедурата. Мога да кажа, че ние разбрахме, че за това съвместно управление е необходимо да се действа, да се размърдаме за нас. Това, това, което ние ще предложим на съответните политически органи, на колегиума, включително и на парламента. Благодарение на бележките, които бяха направени, включително и тук, проблемът трябва да се види така. Не може да се използва сегашната система, тъй като тя води до много висок процент грешка. А, не само в доклада, който сега обсъждаме, който е за 2009 година, но а, в миналото а, грешките бяха много по-високи. А, Исках да ви поясня, че ние изслушваме държавите членки. Госпожа Гресле беше там. Реакцията беше изключително негативна. Мисля, че това е нещо като рефлекс, който можем да разберем, но той не удовлетворява комисията. Съжалявам, че говорих толкова дълго, но мисля, че това беше една възможност да поясня на парламентаристите, които са тук на нашето предложение. Аз не смятам, че е проблем, че не влязохте в по-големи подробности в отговора си, тъй като имаше въпроси повдигнати от много колеги. Разполагахме с достатъчно време и мисля, че е добре е, че по този начин използвахме това време. Благодаря ви за това, че говорихте открито. Благодаря, че предложихте да продължите да, да работите заедно с докладчиците по различните доклади. При всички положения по този въпрос ще продължим да работим следващите няколко седмици и месеци. Господин Босток от е, Сметната палата иска да каже нещо. Благодаря, господин председател. Съвсем а, а, две, две кратки съобщения от вашия верен приятел, Европейската сметна палата. Първо, Сметната палата е представила становище по тези предложения. Ако има нещо друго, което можем да направим, за да ви помогнем, ще е, направим всичко възможно. Второ, предложението на комисията включва някои предложения за изменения в, в функционирането на външния одит – т.е. в нашата работа. Както виждате в нашето становище, някои от тези предложения според нас са доста лоши, а други са си откровенно съвсем лоши. Така че е, надявам се, че е, вашата комисия, господин Ривелини, госпожа Гресле и всички членове на комисията ще вземат предвид нашите съображения, защото е в интерес на Европа одитите, провеждани от Сметната палата, да бъдат възможно най-ефективни и именно вашата комисия в Европейския парламент се занимава с това. Надявам се, че не говорих твърде дълго. Благодаря, господин председател. Ако искате да се изкажете кратко, тогава ще ви изслушаме кратко. А, господ... Жак Кресле искаше да се изкаже. Да, благодаря много. Благодаря за интересните разяснения. Аз мисля, че Сметната палата може да говори малко по-дълго. Те винаги се ограничават до 10 си минути. Много жалко е това. Ако е, говорим в повече подробности, ще намерим е, някои някои би решения, според мен. Но на този етап не разполагаме с добри решения и трябва да ги намерим. Е, до 2013 година трябва да са готови. Както господин Гар каза, трябва да си спазваме графика. Може би трябва ние да подаваме изменения обаче и тогава ще се забави и работата. Реформата е голяма, много неща се случват, много иновации има. Ясно е, че не е лесно. Не се карам на никого, не се оплаквам, просто искам да кажа, че и самите ние не сме готови за тази реформа. Що се отнася до въпроса за JTIs, съвместните технологични инициативи, за тях е, оценката е направена въз основа на неадекватни данни и самата оценка го показва. Виждал съм и двата доклада по оценката. Единият беше на Чаба, другият беше на господин Гайер и господин Клинкбах. Е, два доклада, две оценки прочетох е, този уикенд и честно казано това не беше приятно четиво. Има много а, желания, които са изразени, желания за промени, които са изразени в тези доклади. А, цяло коредно дърво, отрупано с пожелания. Имаме ли нужда от толкова много проблем, промени? А, наистина ли е необходимо това? Мисля, че тези предложения вървят в грешна посока. Опасността тук е да загубим от поглед общата картина. В, научно разво... в научната сфера, например, кой ще контролира аудитирането? Прехвърляме топката на комисията, така ли? Аз мисля, че е добре да работим ефективно. И аз искам да си спестя труда и искам да се работи по добри системи, по добри модели. Не можем да оставим нещата така, както са в момента. Има една тема, повдигната от господин Ривелини. Въпроса за делегираните актове. Не сме дали общо съгласие за делегираните актове и за е, разпоредбите за приложение. Поискали сме комисията да уточни по кои е, точки иска е, такива възможности е, за разпоредби за приложението чрез делегирани актове и е, получихме списък от 100 члена Комисията предлага 16 точки, е, чрез които тези е, разпоредби за приложение да се включат в самия регламент, е, финансов регламент. Това тук не говорим за микроуправление, говорим за накърняване на правомощията на Европейския парламент. И тук основният проблем е графикът. В нашата комисия се занимаваме с освобождаването от отговорност. Господин Босток беше много смек, смел. А, но какво се оказва? Отказваме се от две седмици. Две седмици от работата на Сметната палата и две седмици от работата на нашата комисия. За да може да се работи така, че да се стигне до да се измести всичко с един месец напред, през май да започнем да гласуваме, след това да се приключи до декември, годината N плюс 1, освобождаването отговорност, да стане по-бързо. Ако свим процедурите обаче, трябва да си дадем сметка и тук трябва да че ще са ни необходими повече заседания, за да работим по-често и по-бързо. И ако искаме да спестяваме време, трябва да се договори това от всички. Не може всеки да се меси в календара, така както му дойде. Има страшно много други заседания и не може да се правят промени така. И така, или всички трябва да сме съгласни, или никакви промени. Резултатите от процедурата за освобождаване на, от отговорност трябва да се отразяват на следващата бюджетна процедура. До сега такова нещо не се е случвало. Това е нещо като споразумение на първо четене, но не съвсем, защото комисията и съвета продължават да изпращат нови идеи. За първи път се получават подобни предложения. Има искане от парламента за някои мерки, включително обслужване на едно 6 в областта на научната дейност. Това го предложихме още при седма рамкова програма. Комисията не се съгласи, но сега ето нас, съгласява се. Това е стъпка напред. Но що се отнася до доверителните фондове, трябва да имаме предвид, че тук трябва да се ограничат те само под прякото управление на комисията и в областта и само в областта на външната помощ. Председателят. Благодаря. Господин Ривелини, има думата за последни коментари по тази точка. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Мисля, че трябва да намалим графика, да свием графика възможно най-много, но също времено не трябва да, да бъдем принуждавани да работим твърде бързо. Както каза госпожа Гресле, по отношение до делегираните актове се засягат позициите на някои институции. Добре, ще се захванем за работа, ще навием ръкавите, но също времено очакваме становище от сметната палата – дори и в, под формата на СМС е, постоянно да поддържаме връзка с тях и действително ще се захванем за работа, защото темата е изключително деликатна. Председателят. Благодаря на всички, които се изказаха. С това можем да приключим работата по 27 точка. Имаме процедурен въпрос. Госпожа Аяла Сендер поиска съвсем накратко, и надявам се, че ще го направи е, накратко, да коментира по точка 33 от дневния ред, а именно освобождаването от отговорност на економически и социален комитет. Там има нови развитие. Госпожа Яла Седнер иска да подаде устно изменение, във връзка с което иска да обясни защо не иска да се е, освобождава от отговорност на този етап економическия и социален комитет. Предлагам до и 25 да приключим работата по това, защото след това предстои среща при закрити врата, е, която е изключително важна, госпожа Аяла Сендер. Благодаря, господин председател. Благодаря, е, че се съгласихте да приемете моето предложение. Това е съвсем нова процедура за мен и направих, представих искане пред докладчика и докладчика а, от бюджетната комисия да отложим за малко освобождаването отговорност на, Европей, на Европейския економически и социален комитет, тъй като на 11 март Олаф отвори най-накрая процедура за разглеждане на оплакванията подадени за лошо управление в множество звена на економическия и социален комитет. Това са сериозни оплаквания, достатъчно сериозни, за да, може, е, за да е, предложи нашата комисия да се отложи освобождаването от отговорност. Подала съм обяснително становище на английски към секретарията. Става дума за, за коментарите ми към доклада на господин Ривелини, за устното изменение, което подавам и там обяснявам по-конкретно за какви е, жалби става дума. От април 2009 година проблемите, които са описани в тези жалби, са довели до множество нередности. Някои от членовете на бюрото на комисията са подали жалба пред Олаф и Олаф е, е взел решение да започне процедура на преглед по тези жалби. Така че мисля, че можем да отложим е, освобождаването от, от отговорност тук. Мисля, че това е нещо, което сме правили и друг път, е, когато е имало подобни случаи. И е, мисля, че и тук е съвсем основателно едно отлагане. Разгледах е, въпроса, опитах се да обхвана всичките му елементи. Следя всички новини за економически и социален комитет. И тук става дума за проблеми от април 2009 година. Имало е дисциплинарни производства, които не са приключили добре. И има много причини, поради които е основателно да отложим освобождаването отговорност председателя. Има ли колеги, които желаят да направят коментар по този въпрос? Може би е добре този въпрос да се обсъди двустранно или многостранно между групите и между госпожа Аяла Сентер и докладчика. Госпожа Аяла Сендер, можем ли да дадем на господин Ривелини само една минута? Можем ли да го изчакаме? Мисля, че той се връща. Мисля, че имаше колеги, които искаха да зададат въпрос. Господин Сондергард искаше да направи предложение или да, поиска, да зададе въпрос. Именно заради това подадох тези предложения. Председателят, господин Ривелини, е, получава информация за това какво се случи до тук. Е, като докладчик, е, искате ли да коментирате устното изменение на госпожа Яла Сендер? Можете ли да го приемете ли то е проблемно? Господин Риверин, не съм съгласен. Да, вярно е, че на 11 март, извинете, започна проучване от страна на ОЛА във връзка с оплаквания от бивш испански европейски служител, господин е, Гарде, но времено искаме да получим информацията Искаме да разберем кой е отговорен, но също време, но не, е, не смятам, че освобождаването от отговорност е, ще се отрази добре на економически и социален комитет. Та може даже да се отрази отрицателно на самото разследване на Олаф. Мисля, че факта, че Олаф започва разследване, не е достатъчно основание да се забави освобождаването отговорност. Освобождаването отговорност само може да забави нещата и да направи работата на Олаф по-трудна. Затова смятам, че е добре в доклада да се опомене този въпрос, да се спомене, че е необходимо да се разглеждат решенията, да се вземат преди решенията на Олаф, но не мисля, че изменението е допустимо. Председателят. Мисля, че не е добре да провеждаме дълъг дебат. В момента положението е сравнително ясно. Утре сутринта ще гласуваме по точка 33 по въпроса за економическия и социален комитет. И едно от първите е, гласувания ще бъде по самото освобождаване от отговорност, да или не. От там нататък може да се реши дали е, да се отложи освобождаването от отговорност. Ако утре сутринта има мнозинство подкрепа на, освобожда... на отлагането, тогава госпожа Яла Сендер ще има възможност да подаде основно изменение, в което се представят основанията за това отлагане. Но първо трябва да се проведе гласуването, да се види дали е, освобождаването от отговорност ще получи да или не. Така, става ли? Добре, с това приключихме обществено достъпната част на своето заседание продължаваме при закрити врата. Преустановява се и предаването по интернет. Всички, които не следват да присъстват в залата при заседание при закрити врата, са помолени да напуснат.